налагат да им обърнем внимание. Но вярвам, че с общи усилия може да постигнем повече, отколкото по-отделно. Благодаря, госпожо комисар. Край на дебата. Гласуването е утре. Последно съобщение. Заседанието продължава утре, 15 юни 2010 от 9 до 1 и от 3 до 8.30 от 9 до полунощ. Дневният ред е публикуван. Може да бъде намерен на интернет страниците на Европейския парламент. Благодаря на преводаческите екипи. Обявявам заседанието за закрито.